Добро утро, госпожи и господа. Добре дошли. Предполагам, че всички сте изпълнени с радост от това, че отново сме заедно и можем да продължим работа след една толкова дълга почивка. А сега можем да се виждаме почти всеки ден и да провеждаме съвместни разисквания. Разискванията ни съвпадат с период, в който европейската политика не е повод за положителни отзиви в пресата, но гражданите се нуждаят от нашата работа. Те поставят въпроси за това какво точно правим тук и доколко това е в тяхна услуга – и това е един добър повод за всички работещи в институциите малко по-активно да продължат работата си по европейския проект. Кризата в случая е и шанс. Има ли коментари по дневния ред? Няма. Преминавам към следващата точка. Съобщение на председателя. Имам само едно съобщение. То е важно за всички колеги, но най-вече за координаторите, тъй като няма да се срещнем тази седмица. Комисията отправи към нас запитване във връзка с пътуването Кору по случай началото на работата по програмата Галилео. Обърнахме се към председателския съвет. Вчера той ни даде положителен отговор. Ще можем да проведем това пътуване, но в него ще може да участва само един колега. Добрата новина е, че получихме зелена светлина за пътуването. Но нека кажа за протокола, защо именно председателският съвет взема решение колко души да участват в подобни пътувания. Все пак ние вземаме решение за това как да разходваме средствата си. Нямаме обаче, за съжаление, време за подобни процедурни спорове. През идните дни трябва да постигнем неофициално споразумение за това кой колега да излъчим за пътуването. Затова бих ви помолил да обмислите това в групите си, така че колежката или колегата, когато изберем, да започне подготовката за пътуването наистина бих ви помолил да не отлагате това. И така за протокола трябва да изясним въпроса дали изобщо председателският съвет има правомощия да решава как да разпределяме ние бюджета си. Това е нещо ново за мен. Третата точка от дневния ред – енергийна ефективност и отмяна на съответните директиви. Днес ще говорим не само за отмяната на директивите, но и за темата като цяло. Ще говорим за бъдещето на законодателните актове и във връзка с това със значението на оценките за въздействие. Преди време, в рамките на изминалия мандат, водихме много оживени спорове и дискусии за оценките за въздействие, за това доколко те са верни и коректни. Споразумяхме се, че в бъдеще трябва да ги поставим в центъра на вниманието си и да се запитаме дали подходът ни към оценките за въздействие като цяло е адекватен. Радвам се, че господин Херцен, ръководител на Генерална дирекция енергетика, днес е сред нас и ще ни представим оценката на въздействието. След това, разбира се, ще дам думата на докладчика Клод Турмес. Ще дам, разбира се, възможности на всички вас да изразите становище и най-вече да поставите въпроси. Днес е подходящия ден за това, тъй като имаме достатъчно време. В началото обмисляхме дали да не отложим заседанието, но мисля, че трябва да се възползваме от времето, за да обсъдим тази важна тема. Това бе от моя страна. Сега ще дам думата на господин Херцен, за да ни представи оценката на въздействието. Благодаря, господин председател. Добро утро. Ще се спра кратко на самото предложение а след това ще обясня оценката на въздействието и заключенията от него. Споделяме становището на господин Ройл, че точно сега е необходимо да включим всички граждани в обсъжданията на европейския проект и да ги убедим в неговия успех. Ние просто трябва да ги убедим да намалят своето потребление и разбира се, е, днес е чудесен ден, който можем да дискутираме този въпрос. Контекста на предложението по отношение на енергийната ефективност е свързано с е, решението на комисията до 2020 година да се е, реализира 20% економия. Знаем естествено колко много имаме да извършим но за съжаление на този етап можем да економисаме само 10%. Дебата е много сериозен, както в парламента, така и в съвета, как можем да постигнем целите, защото става въпрос за това дали е необходимо да има национални цели, които да са задължителни. Подходът е подкрепен от господин Бенсънс – прият от парламента през миналата година. От друга страна, държавите членки имат силна позиция в другата посока на предложението. Ние предложихме в проекто директивата, с която днес разполагате, да има ета, подход на два етапа. Като по този начин се включват задължителни мерки, не цели, които според нас, според нашите прогнози и оценката, могат да ни помогнат да постигнем целта от 20%. Ако не подходим по този начин до 2014 година, на втория етап вече комисията ще предложи задължителните цели. Какви са тези задължителни мерки? Те покриват цялата економика, всички браншове. Имаме предложение за публичния сектор, който има водеща роля, а именно саниране на сградите и, разбира се, е, осъществяване на публични поръчки само на услуги и продукти, които са енергоспестяващи. Четвърта и пета, четвърти и пети член – а доставчиците трябва да постигнат икономии с своите потребители или пък държавите членки трябва да предложат е, мерки, за да могат да постигнат същите нива. Член 8. Изисква потребителите, малкия бизнес, отделните лица, да получават по-добра информация за потреблението на енергия, което всички те имат, така че в крайна сметка информирано и обосновано да правят своя избор за потребление. Член 10 лансира ефективността по отношение на доставките под нататъка 12 член задълженията за енергийна ефективност и а, мрежите. Що се отнася до широкия обхват на задължителните изисквания, мисля, че в общи линии ще мога да ви запозная с тях. Какво всъщност ни показват заключенията на оценката? Първо, оценката потвърждава анализа, с който ви запознах, а именно, че не изпълняваме целите и ако продължим по този начин, в крайна сметка до 2020 година ще се постигне е, еквивалент 1842, а по-нататък 1678 милиона тона нефтен еквивалент. по-нататък другите цифри са 1474. Анализа е подробно описан в документите, с които разполагате. По-нататък ние преминаваме не само към целите, които са описани в политиката, но и всякакви други възможни е, решения, които представляват реакция на ситуацията, за да можем в крайна сметка да попълним необходимите липси и в крайна сметка да постигнем целите от 20%. Не разполагам с времето подробно да ви запозная. Отново в документите ще намерите подробно описание на оценката разбира се, на трето място съвсем накратко ще ви кажа, че през различните възможности се правят оценки на всички възможни въздействия, използвайки различните модели E3ME е е и модела Primes. Предполагам сте запознати с тях от предишните ни дискусии, а по отношение на сградите използваме и трети модел BIM. По този начин могат да се направят оценки за въздействието на всяко, всяко едно предложение и е съответно въздействие от брутния вътрешен продукт по отношение на ценообразуването, емисиите и цената за търговия с емисии. При всички а, наши варианти имаме подробно описание и анализ като по този начин стигаме до варианта, който според нас ще бъде най-резултатен, за да можем да разрешим проблемите. След това а, ние, разбира се, отново правим анализа на общото въздействие на тези три различни подхода. Много различни мерки а, се припокриват. Например, насочени към по-голяма ефективност на обществени сгради и мерките, които насърчават доставчиците да подпомогнат своите потребители да бъдат по-ефективни в потреблението на енергията. Ние разглеждаме целият този пакет от мерки и варианти, за да можем в крайна сметка да стигнем до 20%. Можем ли да ги постигнем? Да. Как точно зависи как ще се подходи по отношение на убеждаване и на потребителите да бъдат по-ефективни и да реализират по-голяма економия в своето потребление, за да може да се постигне този марш от 20%. По-нататък може също така да видите откъде идват възможностите за реализиране. 40 а, от а, потреблението и 60% от промени по отношение на по-ефективното предоставяне на енергия за потребителите. Що се отнася до въздействието в економически смисъл? Виждаме, че има наистина а, малък положителен ефект върху а, БВП и със сигурност а, добро въздействие върху заетостта. Важно е, когато се разглеждат подобни предложения, да можем да сме сигурни, че има економическо изморение предложението по отношение а, е, приходите към 2020 година неутрални ще бъдат резултатите. Общо взето зависи от изпълнението. Може да има а, е, различно въздействие по отношение на а, е, енергоразпределенето, а, но всичко това ще зависи от самото прилагане повечето браншове от економиката ще е, бъдат облагодателствани от подобни мерки, защото сметките за енергия ще спаднат, а освен това и доставките също ще бъдат е, по-рентабилни. Имайки предвид всички мерки, за които сме направили оценка. Първоначалният разход е факт, но в крайна сметка през периода 10 от 15 години, в крайна сметка ефекта на економии ще бъде доста значителен. И това се ползи в един краткосрочен период. И накрая е, разбира се, ще се радвам да отговори на въпросите ви по-нататъка. В края на изказването си искам да се спра на това как това е, предложение се свързва с съществуващото законодателство в общността и особено схемите за търговия с емисии. Използвахме методите които, и моделите, които аз е, представих пред вас, за да стигнем до отговора на този въпрос. Първо, бих искал да кажа, че и двата модела сочат, че тези политики, основани на всичко това, плюс е, факта с, е, имайки предвид е, съществуващите разпоредби, ще доведат до економии. Просто ще се направи преразпределение в областта на търговиите с емисии – и а, разбира се, ще се промени и баланса и структурата на емисиите. Всичко това ще окаже въздействие положително върху цената на емисиите в процеса на търговията и в крайна сметка. А, другия модел, а именно примес, предлага в крайна сметка едно въздействие, което е доста по-малко, и тук виждаме по-голямо увеличение в крайна сметка на економиите от емисии, докато цената при първия модел а, стига до 0 около 2020 година. Много внимателно трябва да проследим какво се случи в, ще се случи в тази област по отношение изпълнението на директивите и регламентите. С тези думи ще а, спра, а, уважаеми господин председател, до тук. А, разполагаме с хиляди 1400 страници от този документ, трябва да отговоря на въпросите. Благодаря. Благодаря ви. Струва ми се, че много-много дълго можем да говорим за основанията за решението, но по-хубаво да не се впускаме в тази теза. Позволете ми сега да дам думата на докладчика Клад Търмес. Благодаря ви, господин председател. Три въпроси можем да зададем. Първия. Ако добре разбрах вашата оценка, говорим за около 200 а, милиона нефтен, тона нефтен еквивалент. По отношение на член 6 имаме задължение свързано с разпределителните дружества – говорим за 110 до 120 милиона тона еквивалент. А всички останали получават 30 или 40. Тези 110-120 милиона тона нефтен еквивалент включват ли и абзац 6-9? Когато се провеждат е, за да, различните заседания на тази тема, е, знаем, че се обсъжда включването или изключването на 6-9 от тези задължения. Какво ще означава всичко това? Вторият ми въпрос. Вчера комисията представи документ, който е много важен, свързан с координацията ни на външната политика. И според този акт, искам да ви попитам, разполагате ли с данни, как можем да покрием разликата между 10 и 20% ефективност? Е, зависимостта в енергийния сектор в Европа? Е, има ли баланс е, също така по отношение на плащанията? Имате ли информация колко милиарда няма да трябва да изпращаме в друга економика и съответно ще можем да реализираме като инвестиции в Европа? И третият ми въпрос. Сега Що се отнася до публичните финанси, знаем какви затруднения в момента се намираме. Така че това са ключови въпроси, които бих искал да дискутирам с всички вас. Как ще намерим привлекателен начин, за да привлечем и частния капитал? в този първи етап на инвестиране, например, на саниране на, на сградния фонд трябва да се инвестира, както знаем, най-напред в е, индустрията или в конкретния случай в сектор енергетика, преди е, да получим резултати. В САЩ компаниите като че ли е, реализират по-големи економии, отколкото в Европа. Така че Провеждат се различни мерки, а, е, с, с, свързани с собствениците на сградите, например. Имате ли данни по отношение на пазара е, на ЕСКО в САЩ и Европа? По какъв начин можем да е, видим как точно се развиват тези тенденции? Благодаря. Благодаря ви. Е, предлагам да събираме въпросите на групи по 2-3 въпроса. Ще давам думата за отговор. Така е, ще протече работата по-прегледно. Господин Фифер, е, като е, ще се процедира по политически групи. Господин Фифер казва, ще се огранича до 3-4 въпроса в първия кръг въпроси и след това, ако ми обещаете, ще ми дадете думата за още няколко въпроса. Първото, което трябва да кажа е, че експозето, което чухме, бе много впечатляващо. Но когато се запитаме каква е научната обосновка за отделните модели, е, ни осеняват и големи съмнения. Да. Модела Праймс бе критикуван много сериозно заради е, методиката. Така че първият ми въпрос е комисията разполага ли с е, друг модел, за да е, предостави по-ясна информация. На второ място, първичното е, енергопотребление, което вие очертахте като прогноза до 2020 година, от кой момент нататък ще се отчитат економиите от 2007, 2008, от 2019. Е, това не става ясно е, до този момент от документите. И освен това, когато е, изготвяте прогнозата, предвиждате ли нали, определени стоености на базата на някакви анализи и действия, които сте запланували. И още един въпрос. В случай, че не постигнем целите си, вие бихте желали да възложите определени задачи на държавите членки до 2016 година. Нека да вземем като пример Германия – Германия има собствен национален план за енергийна ефективност, който вече е публикуван. Германия предвижда с 330% да преизпълни, така да се каже, задачите на европейско равнище. Така че, как ще процедирате? Да кажем, ще вземете най-добрия резултат от държава членка за 2016 година и най-лошият резултат. Е, и на тази основа бихте могли вече много прецизно да изчислите съответните е, стойности, е, средни стойности за Европейския съюз. Как стигнате в крайна сметка до този процент 1,5 за 2016 година? Така ли действате? Не би трябвало, може би да бъде точно така, бихте могли е, да е, предприемете и други мерки, които да диференцират постигнатото от съответните държави членки. Ще ми обясните ли това? Имам и друг въпрос, който ще запазя за следващия кръг от въпроси. А сега, по отношение на устройствено-политическите аспекти. Вие смятате, че можете да постигнете с, така да се каже, задължителните мерки във връзка с постигането на процента 1,5 повече, отколкото с пазарно-економическите действия. В Германия обаче именно тези амбициозни цели, които надхвърлят с 3,3% на общите за Европейския съюз, стана ясно, че пазарно-економическите лостове са много по-силни и по-ефективни. Какво ще кажете по този въпрос? Благодаря. Следващият оратор. Благодаря ви, господин Искам да благодаря също така е, за това, че сте сред нас сега. Благодаря ви за изказването, благодаря за обмена на информация. Разбира се, ще можем много подробно да дискутираме възникналите въпроси. Много внимателно ще е, имаме предвид текста, ще се запознаем с него. Искам обаче да се спра на няколко проблема, които възникват, свързани с това предложение. Както знаете, групата ни винаги е искала да има задължителна цел. Няма да засягам проценти в момента, но нужно е да имаме приемлив метод и методология, приложими за всички държави членки. Виждаме, че има много големи разлики между тях обаче. Моделът, например, примес, за който вие говорихте, е доста по-общ. Но, както и други колеги вече казаха, трябва да разгледаме и други възможности, свързани с енергоемкост, например, или пък развитието на енергийния сектор през последните години. Както виждаме нещата по отношение на директивата за енергийните услуги. Така че по отношение на тези параметри ще бъде много интересно да чуем вашето мнение. И втория ми въпрос, тук следвам дадените ми инструкции по отношение на обществените сгради. Ставаме свидетели на проблеми, свързани с времевата рамка на изпълнението им. Трябваше 2014 година, 1 януари, да се приключи а, обновяването. Аз зная, че в някои държави членки, тъй като разполагат с децентрализирана административна структура, се сблъскват с затруднения при изпълнението на времевия график и срока. Така че питам, дали комисията отчита този факт по отношение на страни, които имат по-сложна териториална структура. Благодаря. Thank you. Um, I suppose a concern that I have um, in the Commission's proposal Имам следния въпрос към предо... по предложението на комисията. В него не е отразена необходимостта да вземем неотложни мерки, като се има предвид тежката ситуация, в която се намираме. Абсолютно необходимо е, за да си осигурим конкурентоспособност в световен мащаб и за да дадем възможност на държавите членки да реализират економии на енергия, да постигнем и целта от 20%. 20% намаляване на потреблението на енергия с минимум 360 милиона тона нефтен еквивалент. А предложението на комисията като че ли е малко по-малко амбициозно от преди – с това се излагаме на риск да предприемем подхода заложен в предишната редакция на директивата за енергийните услуги. Съгласен ли е представителят на комисията с следната теза, а именно, че като се вземат предвид затрудненията следствие от економическата криза, в момента е много по-наложително от когато и да било да осъзнаем колко е важно да осигурим економическа конкурентоспособност. Вторият ми въпрос е свързан с графика и сроковете. Така че наистина да можем да изпълним целите. Предложените от комисията срокове до юни 2014 година ме оставят с впечатлението, че комисията като че ли си измива ръцете, вместо действително да предприеме мерки. Говорите за предложения, които ще бъдат представени през 2015-2016 година но нямаме шансове да се справим с ситуацията до тогава, ако не постигнем заложените си цели. В така предложения график не е отразена абсолютната необходимост действително да се постигнат целите. Бихте ли могли също така по-подробно да разясните въпроса за връзката с схемата за търговията с емисии? Казахте, че комисията ще обърне внимание на този въпрос. Явно е обаче, че в тази област е нужно по-активно сътрудничество между отделните административни структури. Много положителен е ефектът от съкръщаването на емисиите, но трябва да поставим по-нисък таван за емисиите, така че напълно да се възползваме от намаляването им. И мисля, че трябва да се направят малко по-конкретни предложения в тази посока. Председателят, благодаря. Ще дадем още думата и на госпожа Форд и с това ще приключим изказванията от името на групите. Госпожа Форд. Ще направя само няколко коментара. Сигурна съм, че също като другите докладчици в Сянка съм получила много имейли от ам, различни заинтересовани страни, които искат да изкажат становище по тази директива. Съгласна съм с коментара на Фиона, а именно, че е абсолютно необходимо да гарантираме постигането на целите за енергоспестяване, така че да си осигурим и конкурентоспособност. но трябва да осигурим 20% енергоспестяване, а не съкръщаване на потреблението. Интересно е да узнаем за различните подходи, приложени от държавите членки в зависимост от конкретната ситуация на национално равнище. Обединеното кралство се работи много в областта на жилищните сгради. Италия пък залага повече на осветителните тела. Трябва да гарантираме, че директивата няма да възпрепятства онези държави членки, които вече вземат бързи мерки от постигането на целите. Беше изразена загриженост, например, във връзка с когенерацията, В областта на когенерацията, например, има много прескриптивни предписания за изграждането на такива мощности на места, където няма да има полза от тях. Така че с разпоредбите трябва да гарантираме, че не увеличаваме административната тежест. Искам наистина да сме сигурни, че имаме достатъчно време да работим по този текст и да внесем някои изменения. Председателят благодаря. Им думата има господин Ходсън за отговори. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за зададените ми въпроси. Е, в отговор на господин Томас, да, прав сте, че по отношение на член 6 е, се предоставят възможност е, да се намале разликата почти наполовина, което означава, че това е наистина начина по който трябва да се подходи. Анализа наистина казва, че да, а, при системно приложение член 6 по точка 9 има задълженията, които държавите членки могат а, и трябва да изпълнят, но има и альтернативна възможност и тогава ще има възможност при изпълнение на този втори подход да се постигне еквивалентен резултат. Това е амбициозната цел на член 6 по точка 9. По отношение на зависимостта, половината от намалението в потреблението вероятно ще се дължи на внос, газ и нефт също така, въздействието върху платежния баланс. Ще има подобрение с около 20 милиарда евро 2020 година. Е, подходът действително е доста консервативен по отношение и на тази сума. Споделяме мнението на господин Томус по отношение привличане на частния капитал. 10 или 20 пъти е по-голям е, американския пазар в този смисъл в сравнение с а, е, европейския. Компаниите за економии в областта на енергетиката вършат изключително полезна работа, защото те споделят и първоначалните вноски, които са необходими при инвестирането, при внасене на мерки за подобряване. След това, разбира се, се изключително добър модел, който и ние би трябвало да разработим. Американският опит се явява в резултат на наистина изключителното голяма водеща роля на публичния а, сектор. Така възникнаха и тези компании, тези дружества а, за економии в енергетиката. Затова в членове 4 и 5 ние ясно подчертаваме, че е необходимо да се а, извършат нужните промени в публичния сектор, което означава, че ще се увеличи и дела на тези дружества. Господин Пипер говори за модела примес. Да, необходимо е да се извърши работа, за да се подобри целият обхват от дейности, свързани с постигане на енергийна ефективност нещо, което ще ни отдалечи от традицията, свързана с доставките. Нужно е търсенето, потреблението да изиграе своята роля при баланса предоставяне и консумация. А по отношение на задължителните цели, ако говорим за това, аз със сигурност ще трябва да отстоявам всеки един компонент от модела, който представляваме е, пред вас, представяме пред вас моделите ще а, подчертаят различните резултати на отделните държави, дали Германия, дали Румъния и така нататък. Но основанията за нашия избор е със следните. Ние трябва да усъвременим, подобрим моделите. Ако предложим задължителни цели за 2014 година, ще бъде изключително важно да усъвършенстваме моделите и ние наистина работим в тази насока. По отношение на сегашното предложение, въведохме вече промени в подхода на модела Примес, за да бъде по-всеобхватен по отношение по поведението на потребителите. Освен това, заедно с този модел използвахме и другите два, за да можем в крайна сметка убедително да покажем какви биха били ползите да подчертаем, че обхващаме именно тези аспекти, кои, за които имаме данни информация. Предприемаме ли действия? Да, защото се обръщаме към държавите членки с а, а, искане самите те да заложат своите цели 2000, за 2020 година. И държавите членки, които вече са предприели а, мерки, разбира се, ще продължава да ги разработват. Държавите членки с висок потенциал ще трябва да подходят по този начин. Очакваме целите в крайна сметка да ни доведат до нашата голяма цел 20% по този начин. Ако 2014 година, когато разгледаме е, положението, нещата не се получат както ги очакваме, тогава трябва да заложим задължителните цели. Или, както вече господин Томас е, посочи, е, член 6 е, ни дава една изключително важна цел, амбициозна от 1,5% и трудно е за постигане дори от напредналите економики предвид сегашното положение. Така че, някои държави с по-висок потенциал в сравнение с други и на напредналите економики в нашата а, общност ще и срещат, убеден съм, известни затруднения от постигането на тази, а, този процент 1,5. По отношение на следващия въпрос – Свързане с отговора на въпроса на господин Пипер в известен смисъл – много важно е, когато се разглеждат възможните развития на националните цели на европейско ниво, да се отчетат преждевременните действия, които вече са предприяти, както вие сама казахте, един от тях е енергоемкостта. Е, е, много важно е, когато се разглежда директивата и предложенията, да се обърнем към държавите членки да докладват не само за тенденциите в потреблението на енергия, но и енергоемкостта. Е, бранш по бранш в своите економики. Така че оценката, която правим, да не бъде само свързана с транспорта в Испания, например, а да направим оценка която е цялостна, а именно защото цялата економика бележи конкретна тенденция, в това число и, например, транспорта. По този начин ще можем наистина да направим значима оценка и мерките ще бъдат положителни. Що се отнася до а, различните показатели на директивата за публичните сгради? Необходимо е да получат съответния сертификат с е, показателите. До 2015 година е срока. Естествено, не се очаква, че ще може да се постигне 2014 година това решение, но това не е нещо ново, защото за обществените сгради и показателите в момента се работи. Ние стъпваме на досегашната работа в сегашното ни предложение. По-нататък економическата криза, да, прави сте, когато става въпрос за а, генериране на енергия, а, в този смисъл а, няма смисъл да се разглеждат мерки, които водят до загуба на половината произведена енергия, която излита през прозорците, например. Не можем по този начин да говорим, че можем да реагираме, да реализираме енергийност, ефективност. Необходимо е да се види по какъв начин може да се пести енергия в промишлеността, в живота на гражданите. Изключително зависими сме, разбира се, от износа на енергия. Тук беше задигнат, е, повдигнат този въпрос. Необходимо е да се а, отчитат всички тези аспекти и всичко това е свързано и с частния пазар, с частните инвестиции, финансовата рамка като цяло и економиката. Засегнате въпроса за времевия график. По отношение на търговията с емисии, тъй като имаме два модела, за които говорих, които ни предоставят различни отговори. Първия няма проблем, а в другия ни казва, че има проблем. Е, според нас не беше е, подходящо в момента да направим конкретно предложение, имайки предвид тези модели. Това, което ще правим е ще продължим анализите, да видим дали в крайна сметка ще постигнем до еднозначен отговор. И по-нататък е, на следващия въпрос, който задигнах, повдигнахте, мога да кажа, че Действително има огромни разлики между отделните общности, е, имайки предвид жилищния фонд. Сградите са състояли и се строят по различен начин навсякъде е, е, различен опит има, много голяма част от него е национално положителен и всичко това се има предвид при следващите анализи. Благодаря. Ähm, ако смятате, че не сте получили отговор на въпросите си, ще имате възможност отново да, е, да зададете допълнителен въпрос. Но позволете ми да дам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям казаното от колегите. Ще се спра само върху един аспект, който според мен е много важен. Имам предвид енергийната ефективност на сградите. 44% от потреблението на енергия в Европейския съюз се пада на сградите. Около 90% от емисиите на парникови газове също се генерират от сградите. Ще се спра върху следното. В директивата има повече препратки към обществените сгради – но обществените сгради представляват едва 3% от сградите, нуждаещи се от модернизиране и реконструиране. Това е един много нисък процент. Повечето сгради, нуждаещи се от саниране, са частна собственост. За да можем наистина да предприемем мерки за подобряването на енергийната ефективност на сградите, трябва да наблегнем върху <clears throat> сградите, представляващи частна собственост. Всяка държава членка има своите особености. Това е отразено в предложението на комисията. В Румъния, например, 90% от сградите се притежават от обитаващите ги. В предложението на комисията се визира споделянето на разходите за санирането на тези сгради между собствениците и наемателите. Това предложение не е основателно като се вземе предвид ситуацията в Румъния, тъй като 90% от сградите са и собственост на живеещите там. Не знам как румънското правителство би могло да убеди, да принуди живеещите в сградите, които са същевременно и собственици, да понесат всички разходи за санирането, като се има предвид, че средната заплата е под 400 евро, а средната пенсия под 180. Трябва да разгледаме възможностите за пренасочване на средства от Европейския съюз към държавите членки в полза на онези, които желаят да повишат енергийната ефективност на сградите, в които живеят. 44% от енергопотреблението в Европейския съюз се пада именно на сградите. Благодаря ви, колегата Гирек. Благодаря. Прави ми впечатление следното. Не обичам енергийната ефективност да се смесва с енергоспестяването. Това са две съвсем различни неща. Енергоспестяването е следствие от енергийната ефективност. Според мен комисията упростява нещата, като третира енергийната ефективност и енергоспестяването на едно ниво. Поставя знак за равенство между двете. Въпросът е как ще се развият нещата на ниво държави членки, като се имат предвид различните технически фактори, които трябва да се вземат предвид. Въпросът ми е следният – какво е определението на енергийна ефективност, възприето от комисията? Ако става въпрос за нетни стойности за отделните държави членки, то не мисля, че ще можем да приемем това предложение. Доколкото разбирам, енергийната ефективност ще се определя на глава от населението. В Полша, например, енергийното потребление на глава от населението е много по-низко, отколкото в Германия. И ако изхождаме от брутни стойности, то са по-малки държави и членки, няма да наблягаме на развитието. А ако разгледаме стойностите на глава от населението, то можем да говорим за енергоспестяване, но по отношение на номиналните стойности, потреблението в Полша ще е по-високо. Всичко е въпрос на определение – какво е определението на първична енергия? Това понятие се използва постоянно. Радвам се, че то се използва, тъй като именно по отношение на първичната енергия могат да се реализират економии. Тук трябва да се приложат технически мерки да се заложи на техническия прогрес, но отново опираме до въпроса как точно определяме първична енергия. И третият ми въпрос. Приехме пакета от мерки за действия в областта на климата. който предвижда ограничения. Така, например, има препратка към използването на изкопаеми горива. Това бяха трите ми въпроса. Очаквам отговора на комисията. Колегата Ван Нистелрой. Благодаря, господин председател. Ще направя два коментара. Първо, от дискусията се очертаха е, две фази. Първата фаза, в която държавите членки представят своите планове и е, започват е, интензивни разговори между комисията и държавите членки. До този момент не съм усетил във всеки случай да се водят такива интензивни разговори по отношение на методиката, по отношение на целите, представени в плановете. Така че първият ми въпрос към комисията е какво става по време на тази първа фаза, какво се случва до този момент, какво прави е, комисията. Е, до този момент не съм особено убеден че нещата вървят добре. На второ място, да, естествено, е, съгласен съм с колегата от Румъния, там трябва да се инвестира и е, са необходими финансови средства. И за това сме казали, че не 4% трябва да се предоставят от структурните фондове е, за енергийните е, спестявания, а 7%. Но до този момент нищо, така да се каже, не е решено и не е тръгнало към Румъния. В повечето случаи се говори за многогодишни финансови рамки във Франция, да кажем, като това означава, че периодите са много по-дълги, повече от едно десетилетие. В момента, във всеки случай, е, нещата все още са е, в фазата на обсъждането. Не мисля, че точно така би трябвало да се действа и че точно по този начин ще постигнем това, което желаем. Значи, от една страна се признава потребността от финанси, от друга страна е, не се е, създава, така да се каже, съответния модел и съответния механизъм за отпускане на субсидиите, така че те да се е, рентират въпросните мерки. Колегата Вебер има думата. Няма да повтарям въпросите, които бяха много на място и вече бяха поставени от колегите е, тъй като комисията е представена тук, ще поставя един съвсем прецизен въпрос, свързан във връзка с интелигентните мрежи. Това е много важно е, условие за постигане на по-голяма енергийна ефективност. Но, е, за съжаление, тук в Европа сме съвсем в началото. Естествено, става дума за е, оперативна съвместимост, е, за е, много други технически параметри, които са свързани с тези интелигентни мрежи, по които не сме напреднали особено много. В Европа има достатъчно органи, достатъчно специализирани органи по стандартизация, така че те би трябвало да разработят съответните норми и стандарти. Ще дам пример с Китай – 270 милиона евро ще се инвестират в Китай до 2015 година именно в тези е, интелигентни мрежи. Ето Китай е, е положителен пример за една държава, която съвсем целенасочено се стреми към е, разработването на една подобна мрежа в Шанхай е, ми бяха показани съответните е, изследвания, които се правят в това отношение. И така, какво ще стане утре в Европа, при положение, че в е, Китай нещата вече върват, а ние все още чакаме. Чакаме да се създадат съответните стандарти, съответните норми за Европейския съюз – така че след това да не тичаме след най-големите конкуренти на Европа и да се молим от тях да получим някакви модели за действие. Следващият въпрос, е, госпожи и господа, аз съм съгласен с колегите и е, въпросите, които те зададоха, са много важни. Ще задам следния въпрос на комисията е, когато говорите за економическите условия, които сте имали предвид при разработването на програмите и на действията, които предвиждате, се сещам за модела Джексън. Струва ми се, че смесвате две неща енергийната ефективност и общите енергоекономии енергоспестяването. Не бива в никакъв случай да се прави подобно смесване. При всички положения до този момент не чувам нищо за енергоснебяването в транспорта. А това е много важен момент. Използват се Е, като че ли инструменти, които е, са подчинени единствено на принципа на принудата, на която желаем да инвестираме повече, са ни необходими повече капитали и тук вече не можем само с е, принуда да действаме и да постигнем много. В Чехия е, всяка фирма трябва да се подлага на енергиен одит. Отдавна вече съществува едно такова задължение. И смятам, че подобни закони не водят непременно до така, по-добри резултати по отношение на енергоспестяването. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Хецън, за да ни информира за всичко това, което мисли по зададените въпроси. Благодаря. Първо отговор на господин Анчо. Прав сте, като се спирате на този въпрос за сградния фонд по принцип отвъд 2020 година, ако искаме 2050 година, година да стигнем до нашите цели, трябва наистина много да ускорим темпа на модернизиране на сградите. И мерките трябва да бъдат наистина в областта на енергоспестяването. Това е изключително важно. И когато а, се казва на хората, че трябва да модернизират своя дом, а, това не е лесен въпрос. Прав сте. А, това всъщност не е същинска част от демократичния процес, който се намираме. И тук проблемът е как ще се справим. Има известни изисквания по отношение показателите на сградите в съответната директива и там е описано че когато се модернизират сградите, необходимо е да се повиши е, техния показател, свързан с потреблението на енергия. Тоест, когато се прави така или иначе някакъв ремонт, да може да постигнем резултата, от който се нуждаем. Как да ускорим темпа? Тук е големия проблем. Предложението, което правим е да започнем в обществения сектор, за да покажем, че това е възможен процес на първо място – да, види, да се покажем а, е, сериозните економически ползи, свързани с намаляване на сметките за енергия и да се изгради пазара за съответните компании и дружества и да се изгради нужния потенциал а, е, на трудовия пазар, които да могат да поемат потребността от модернизация на сградите и на частния сектор. Това е стъпка в посока изпълнение целите за 2050 година. Много важна стъпка. Освен това, опита на държави като Обединеното кралство, например, Сочи или Франция, че когато има задължение за економия на енергия по отношение на предоставянето на доставките, това може да бъде реализирано чрез подобряване а, процеса на модернизиране на сградите. Това е една възможност. Не винаги най-често е, се използва този подход, но наистина ме позовахте се на господин Ван Нистерой на многогодишната финансова рамка. И там вече в съобщението от месец юни е посочено е, каква е големия дял от структурните фондове е, по отношение на мерки енергийна ефективност, особено при модернизиране на сградите. Прав сте, разбира се, че тук трябва да има отделни законодателство законодателен акт. По отношение на господин Гирек, въпроса, който вие задавахте. Не предлагаме задължителни цели за Полша. Нито пък за която и да е друга държава членка. Онова, което предлагаме е набор задължителни мерки, които ще водят целия Европейски съюз по посока постигане на положената цел – 20% намаляване на потреблението на енергия в сравнение с целта, с базата. Това е, е нашата цел. Ние не превеждаме тази цел на езика на националните цели. Държавата членка има право да вземе своята решение. Ако се приеме предложението, всяка една държава членка ще трябва да определи своята цел. И наистина много е важно да се разгледа този аспект именно в рамките на предложението, когато се определя тази цел. Така че Полша, например, ще вземе сама решение дали е, може да бъде зададено съответното ниво, отчитайки е, необходимостта изпълнението на задължителните мерки, които така или иначе ще водят до намаление на потреблението или ще говорят в посоката, където то трябва да бъде. По отношение на първичната дефиницията за първична енергия. Прав сте. Вложената е енергия в економиката позволява да постигнете економии по отношение ефективността при генериране на топлинна енергия и електричество. И всичко това, разбира се, е свързано с процеса на производство и потребление. Това е една много важна цел. Е, третия ви въпрос, свързан с е, различните прихващането на е, въглерод и съхранението. Това е важна мярка. Отчитаме всичко това и в нашите предложения, за да не постигнем мярка, която в крайна сметка да не ни води в общата ни заложена цел. По отношение на въпроса на господин Ванистероид, е, какво прави комисията с отделните фази, както вече казах, Първото нещо е свързано с това, че всяка една държава членка ще заложи своя национална цел е, за изпълнение 2030 година и както вече вие казахте, ще има и национален план, който трябва да се разпише от всяка държава членка. Ние просто ще видим докъде водят тези национални вече заложени цели, дали те стигат до общо намаление от 20%. След това ще видим дали всичко, което е заложено е, е надежно, дали дали съответната държава членка прилага съответните мерки, така че в крайна сметка, когато се прави оценка, да се е, види какви са заключенията и дали общата насока е правилна. След това ще видим какво се случва по отношение сравнение на положението сега и 2014 година. Например, въвеждането на допълнителен екодизайн или пък мерки за етикетиране при различните е, нагреватели, бойлери. Е, и на четвърто място ще направим оценка как тази директива в окончателния си вариант ще доведе до изпълнение на целите. Тоест, това ще бъде един много обширен анализ, който ние ще предприемем и както по-рано казах на господин Пипер, възоснова на по-добрите модели, които сега използваме, ще можем да направим тази оценка. Господин Вебер зададе въпроса за интелигентните мрежи. Това предложение в известен смисъл наистина се основава именно на това положение. Допускаме, че имаме по-интелигентни енергийни системи, когато правим предложенията. И затова а, всичките уреди, които измерват потреблението, трябва да отчитат именно този компонент. И така ще можем наистина е, да получим максимална ефективност от е, електрическите уреди или уредите, които потребяват енергия в домовете на хората, да се възползват от факта, че съществува интелигентна мрежа. Това е един пакет, който скоро ще бъде предоставен. Е, ще дискутираме в контекста е, тези предложения. За нас това са паралелни предложения и наистина от тях, е, тяхното приложение зависи общия ни успех в енергийния сектор. Вашия въпрос е много важен. Но а, това не е цел на настоящата директива. По отношение на последния ми зададен въпрос – Прав сте в нашата оценка и в предложението. Не засягаме конкретно транспортния сектор, който има голям потенциал, разбира се. Защото Бялата книга за транспорта за 2050 година е съответният документ, който предполага, че ще се реализират економия около 60-65 милиона тона нефтен еквивалент. Необходимо е да изпълним и тази мерка, за да можем да постигнем общата ни заложена цел в енергийния сектор. Искаме обаче да избегнем дублиране на регламентите. Дали от е, дружествата изискваме прекалено много? Съгласни сме, че ако разгледаме общо цялата картина е, в промишления сектор, който много е реализирал, има и още какво да направи – и в нашата оценка за потенциал виждаме, че в сградния фонд, в доставките на енергия, в транспорта има още какво може да се направи. Има голям потенциал. Виждаме малко още е останал потенциал и в промишления сектор. Е, дружествата са предприели нещо, виждат, че има какво още да се направи, а други, които нищо още не са предприели, очевидно ще трябва много сериозно да подходят по отношение и изпълнение на искането от това. Не зная какво означава този Джакс, парадокс на Джаксън, който, за който вие попитахте. Колегин Томпсън. Thank you very much. Uh... Колегата Томсън. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Ходсън за изложението. Директивата за енергийната ефективност е един изключително важен документ, по който надявам се ще постигнем споразумение по време на датското председателство през пролета на 2012 година. Според настоящите прогнози, Европейският съюз няма да постигне целта си за намаляване на енергопотреблението си с 20% до 2020 година. Ако продължим с настоящите си политики, ще постигнем само една трета от тази стойност. Това, разбира се, е напълно неприемливо. Знаем обаче също, че енергийната ефективност е най-ефективният начин за реализиране на економии на енергия. Трябва да заложим и на двата вида мерки, които са различни по същество. Имам предвид енергийната ефективност и енергоспестяването. Ако искаме в крайна сметка да намалим потреблението си, трябва да заложим и на двата вида мерки. Според мен Предложението на комисията съдържа много добри предложения за енергоспестяване и за поставяне на акцента върху малките и средни предприятия. Но все още не ми е ясен въпросът с обвързващите цели. Тук на 9 март 2007 година в 10 часа сутринта госпожа Меркел заяви – Съветът взе решение за въвеждането на задължителни цели по директивата за възобновяемите енергийни източници. Каква бе обосновката на госпожа Меркел? Тя заяви, че трябва да отправим сигнал към промишления сектор, тъй като ако не въведем обвързващи цели, промишленият отрасъл няма да инвестира. Опитът ни в Европейския съюз сочи, че ако не въведем обвързващи задължителни цели, то не се стига и до изпълнение на целите. Такъв е опитът ни с директивата за енергийната ефективност и други директиви. Така че, според мен, се нуждаем от задължителни цели. Знам, че консервативно-либералното правителство в Дания през 2008 година успя да получи подкрепата на всички политически групи в парламента, от крайно десните до крайно левите. Изпрати се писмо до комисията, в което се заявяваше, че през последните 30 години са се повишили както БВП в Дания, така и енергийната ефективност, благодарение на ефтиния ефективен модел – който въведохме. Опитът в много други държави членки сочи, че трябва да заложим на подхода на европейската добавена стойност. Има много държави членки, много региони, където има голям експертен опит в областта на енергийната ефективност. Трябва да се възползваме от обмен на най-добри практики. Важно е също така, ако искаме да привлечем промишления отрасъл, да заложим и на енергийните технологии. Имам предвид технологии за реализиране на економии на енергия. И накрая, много е важно според мен да си осигурим и сътрудничество с фонда за сближаване с Кохезионния фонд по този проект. Както отбеляза колегата от Румъния, необходимо е европейско финансиране за отдалечените райони, за новите държави членки и за всички онези субекти, които имат право на средства по регионалните фондове. Трябва да се предвидят средства по регионалните фондове. Това е абсолютно необходимо. Thank you. Благодаря ви. Danke. Ähm, vielleicht darf ich nur einen kleinen Nachschub liefern, wenn... Позволете ми да кажа и аз няколко думи. Когато говорим за оценката на резултатите и на целите, които си поставят съответните национални държави, тогава е хубаво да разгледаме и опита, с който те разполагат. Е, да видим как е, е постигнат, е, да кажем, положителния ефект в дадени държави членки, какви инструменти са използвани и така нататък. Давам думата на колегата Пипер. Благодаря, господин председател. За съжаление, трябва да кажа, че моите въпроси не получиха така съвсем ясен отговор и затова ще се наложи да продължа малко и да разширя въпросите. Струва ми се, че и други въпроси, които бяха зададени от колеги, не получиха ясен отговор. Вие, е, в крайна сметка, от всичко, което казахте, е, става ясно, че поставяте е, знак на равенство между енергийна ефективност и енергопотребление и нещата опират до тези 1,5%. Колкото и да говориме, става ясно, че това е задължителната цел по отношение на енергоснабдяването. колегата, който говори преди мен, също говори в тази посока и аз ще подчертая, да, наистина, в крайна сметка, липса на фантазия и очевидно това е липса на желание, очевидно да се използва положителният опит на държавите членки, да се използва инструментариума, да се види какви технологии те са приложили на практика и така нататък. Това ми се струва един подход, който не е достатъчно творчески и който е, не отговаря на така, декларациите и на желанията ни в европейски мащаб. Бихме могли наистина да постигнем много, ако използваме и модела в Дания и в Финландия. Модела Прайм или Примес, за който аз говорих и за това, че има определени дефекти или най-малкото основания за критика, Вие в тази връзка е, говорихте за това, че е, на практика, е, не го казахте точно с тези думи, но така излезе, че е, ще наказвате тези, които в крайна сметка е, са постигнали много високи е, резултати, които са надхвърлили е, тази е, средна стойност от 1,5%, а е, наказвайки отличниците, да се каже, ще подпомагате и ще проявявате снисходителност към онези, които не успяят е, да постигнат добри резултати. Страхувам се, че така няма да стане. В Скандинавия, в Австрия има до този момент чудесни резултати. Какво и на тях ли ще им наложим? Всъщност тази стойност 1,5% намаляване. И още нещо. Следвал съм география, териториално, пространствено управление, териториално устройство. И си спомням именно, че във връзка с териториалното устройство, с градоустройството, винаги се е казвало, че това е една изконна задача на държавата. А сега на практика се оказва, че е, Европа се намесва именно е, в е, всичко това, което до този момент сме смятали, че е от националните компетенции на държавите членки. Вие се намесвате в политиката на регионите в това отношение и много бих желал наистина да получа отговор на този въпрос, как точно виждате нещата. И още нещо във връзка с общините и с разходите за е, обществения, за публичния сектор. Е, тук има една стойност от 3%, е, задължителни модернизации, саниране на обществените сгради. Добре, как ще се процедира, да кажем, ще задължите общините да закупуват някакви инсталации, които са енергоспестяващи. но да кажем, във връзка с принтери, например, ако се използват такива енергоспестяващи съоръжения и уреди, трябва да ви кажа, че нещата ще струват много по-скъпо, отколкото друг начин на енергоспестяване. Ако мислите наистина за едно реално енергоспестяване, би трябвало да премислите и вариантите да го постигнем. Благодаря много. Трудно е да се вземе думата. Толкова много изказващи има. Директива би енергетske дружбе биле завезане летно прихраните 1,5%. Ще бъдат ли задължени енергоснабдителните предприятия да економисват 1,5% от енергията? И то независимо от това дали става дума за домакинство или за а, е, фирмени клиенти. Говорите за системи от задължителни мерки, които са вече въведени в някои държави членки, но дали именно това според вас е модела, който трябва да бъде последван от всички държави членки или има и други варианти за постигане на по-добри резултати? Мислили ли сте, да кажем, за възможностите за въвеждане на определени финансови схеми във връзка с оценката на въздействието? До този момент като че ли не се забелязва такова нещо. Всяко законово задължение изисква естествено инвестиции, е, допълнително финансиране. Е, как комисията смята да свърже това е, допълнително финансиране във връзка с определени програми, които междувременно вече се финансират и които се осъществяват в държавите членки. Освен това, многократно стана дума за това, че е, годишно трябва от един момент нататък да се економисват 1,5%. И също времено е, се очаква от е, предприятията също е, да постигнат е, добри резултати при енергоспестяването. Как ще свържите нещата? Клод Търмес. Говори се за санкции, за наказания и така нататък. За това ще си позволя да кажа, че според мен става дума за това да намалим зависимостта да, нашата енергийна зависимост и да засилим производителността в енергийната сфера, да мотивираме предприятията да предприемат иновации. Господин Вебер засегна една много важна точка, именно глобалната конкуренция. Комисията оценявайки е, състоянието на нещата, включила ли е и този аспект? Аз се тревожа за това, че ние тук в е, Европа просто е, тъпчем на едно място. Започва една фаза на стагнация, именно в условията на финансовата криза. Погледнете какво става в е, Южна Корея, в Китай. Е, Погледнете какво става в Япония, именно след е, е, голямата трагедия. Там те отново дават газ и искат да развиват възобновяемите енергийни източници. Благодаря ви. Е, бих искала да се обърна от вас по отношение въпроса, свързан с моделите. Зная, че винаги е сложно и трудно да се постигне отговор на въпроса за окончателното потребление и моделите обикновено не дават пълен отговор. Въпросът е защо? Защо бе взето едно подобно решение за потребление на конкретна енергия? Ами за мен лесно може да се даде отговор на този въпрос. Имаме а, определение а, определената сума, онова нещо, което ни е нужно през 2020 година. Необходимия потенциал е 1474 милиона тонен еквивалент и съответните мерки трябва да ни доведат до тази цел. Статистиката е ясна. Тогава въпросът ми е защо е толкова трудно да имаме е, конкретни данни, които да затрудняват даването на един доста отговор, ясен отговор. Yes. Uh, discussed, uh... Понякога, когато дискутираме енергийната ефективност, струва ми се, че доста осложняваме проблема. Според мен, трябва да разгледаме и ползите. Например, ако а, в парламента дойде експерт по енергийна ефективност, само един ден анализ на този човек ще доведе до предложение вероятно за 10% на намаление на нашето потребление. Ето това, например, е инвестиция, която ще бъде положителна инвестирането в услугите на подобен експерт. Спомням си, че като дете е, нямахме термостати на радиаторите. Нямаше как да се контролират процеса на отопление. След това, разбира се, се появиха тези възможности и ние можем да пестим енергия. Ако в Варшава се направи анализ е, за потреблението от октомври до април и се измерва потреблението. Е, със сигурност ще може да се реализират економии. Е, споменахме пазара на дружествата, които работят в областта на енергоспестяването. Да, фантастично е наистина какви резултати могат да се постигнат. Например, в една болница те могат да кажат, мог, можем да ви предложим 30% намаление на енергопотреблението. Няма да ни плащате, ако в рамките на две години не сте си спестили тези пари за сметките за енергия. Ето по този начин можем съвсем безплатно да демонстрираме успеха на подобен модел. Така че ако може да ни предоставите повече подобни примери, ще бъде много интересно. Колега Фанислой. Ja, voorzitter, toch nog even op, op dat punt van, van stimulerende maatregelen. Het is wat mij betreft... Съвсем накратко, господин председател, за мерките за стимулиране. Е, разочарован съм от това, че комисията разполага с определени инструменти, като регионалните фондове, като е, споделеното управление, но не ги прилага на практика. И при всички положения ние трябва на всяка цена да помислим за използването на тези инструменти, вместо само да мислим откъде да извадим парите. От време на време се налага човек да поеме определени рискове. Да, естествено, примерът с болничите беше чудесен и наистина би трябвало да експериментираме в това отношение, да се опитаме да се получим от опита на останалите ако не се промени подхода, съжалявам много, няма да постигнем това, което е, желаем. И други колеги казаха нещата, които и аз повтарям. Като докладчик е, за новия регламент за структурните фондове мога само да подчертая, че можем да постигнем тази е, промяна, към която сме се устремили само ако използваме правилните инструменти. До този момент вие използвате погрешни инструменти. И би трябвало при всички положения да свържем естествено европейското равнище и мерките, които се взимат на европейско равнище с усилията на държавите. Това е начинът. Колегата Хенен. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, euh, la discussion me donne... Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Объркан съм. Във Франция настояваме за това, че ако си залагаме амбициозни цели, трябва и в известен смисъл да се щадим. Амбициозните цели същевременно изискват и съществени стимули. Все повече се повишават разходите за енергия. Повишават се разходите за производството на енергия, както и разходите за потребителите. Трябва да сме наясно с това, че немалко европейски граждани през зимата не могат да си позволят отопление, тъй като разходите са прекалено високи. Ако не осъзнаем това, Просто не осъзнаваме каква е реалността. Ще ви дам за пример социалните жилища. Те се третират като недвижима собственост, а в социалните жилища живеят именно тези европейски граждани, които разполагат с най-малко средства – там може да се реализират и економии, например да се използват котли за отопление, които разходват по-малко енергия. Но това би била само една половинчата мярка, ако не е придружено и от мерки за топлоизолация трябва наистина да имаме мерки за постигане на конкретни цели за енергоспестяване. Това трябва да са мерки насочени към най-бедните в Европа, които не могат да си позволят сметките за енергия, към онези, които живеят в социални жилища. Така те ще могат да използват спестените средства по сметките си за енергия за друго, например за храна. За да постигнем тези цели обаче трябва да преразпределим средствата по някои от фондовете, за да можем на първоначален етап да предоставим стимули. Ако някои субекти не реагират на тези стимули, то тогава можем да наложим задължителни цели – Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат, но и аз също искам да задам няколко въпроса по оценката на въздействието. А именно на какво точно се основава тя? На какво се основава допускането на комисията, че в областта на производството на електроенергия енергийната ефективност ще се повиши само с 6%, ако не се предприемат допълнителни мерки, въпреки че потенциалът е за 25%. Това се твърди на страница 9. Визират се и разликите между отделните държави членки В оценката на въздействието се оказва, че Дания, Обединеното кралство Италия и други държави са постановили задължения за енергоспестяване. Искам да знам каква е разликата между постигнатите от тези държави резултати и резултатите в други държави. Проучена ли е тази система на въвеждане на задължителни цели за енергоспестяване? Имам въпроси за връзката между предложението ви за енергийната ефективност и схемата за търговия с емисии. Признавате, че има взаимодействие между двете, но не уточнявате какво точно е то. Не би ли било по-добре да се заложи само на една конкретна цел, например намаляване на емисиите? В една бележка под линия Говорите и за социалните последици от задълженията за енергоспестяване. Посочвате, че в повечето домакинства доходите ще се повишат, тъй като ще намалеят разходите на домакинствата за енергия. Вземате ли предвид обаче повишаването на брутната стойност на найемите в резултат от мерки за саниране на сградите? В Германия, например, се изказва опасението, че ако се увеличи три пъти процентът на мерките по саниране, няма да има средства за, саниране, за допълнително саниране на сгради. Колегата Вебер говори за интелигентните измервателни уреди. Как основавате задължението за въвеждане на, задължител... на интелигентни измервателни уреди? Въпросът е как точно може да се използват такива уреди. Имам още много въпроси, които мога да задам, може би, и след това. Трябва да уточним в детайл тези отделни въпроси. Господин Пипер за желание, изяви желание да вземе думата. Ще му дам възможност сега и след това ще ви дам думата за отговор. Господин Пипер. Много колеги говориха за структурните фондове, които могат да се използват по-широко за постигане на целите за енергийна ефективност. Въпросът ми е следният. Какво да предприемем в регион, в който има прогнози за високо ниво на ръст, регион, който се надява там да се установят нови предприятия, който иска да инвестира в трансфер на технологии, регион, където следва да инвестираме в магистрали, в широко лентов интернет. Същевременно обаче при тази прогноза за, високо, за висок ръст принуждаваме производителя там да постигне намалението от 1,5%. Какви са перспективите за развитие на този регион в такъв случай през идните 10 години? Тогава е по-добре да се инвестира в интелигентни мрежи, в широколентов интернет, отколкото в топлоизолация. Въпросът е как точно да се обвържат тези мерки с ръста и економическото развитие на даден регион. Говори се за заделяне на 20% от структурните фондове само за тази област, но това според мен няма да доведе до желания резултат. Господин Ходсън, още веднъж имате думата за отговори. Благодаря ви. Госпожа Тамсън спомена факта, че Дания като държава членка подкрепи е, задължителните цали, а пък ние не последвахме тази политическа линия. Е, Дания беше единствената държава членка, която подкрепи тази мярка. И в този контекст, ако оставим на страни дебата за ползите от този или онзи подход – очевидно получихме много ясен сигнал от парламента и съвсем обратен по посока сигнал от съвета. Затова направихме предложението от два етапа. Първо, задължителни мерки, които според нас ще ни а, насочат в правилната посока, а след това втори етап е предложението за задължителните цели. По отношението на въпроса енергийна технологии и лидерство. Да, има какво да се постигне тук. Вие посочихте ползите от целта, задължителната цел, но имайки правите останалите действия, които предполагаме, включително и приемането на много амбициозни минимални изисквания и още по-амбициозни класове показатели, обхващайки всички тези стандарти с е, измерванията, тъй като ние сме една от водещата економики в света, хора, включително и Китай, се обръщат, е, от хората лични държави се обръщат към нас именно с въпроси как успяваме да развиваме така технологията си в този сектор. Така че много добре съзнаваме необходимостта да работим по този начин. По отношение на многогодишната финансова рамка, която вие засегнахте. Следващия месец ще излезем с наше предложение, но от съобщението от месец юни знаете, че както и господин Пипер предложи, ние виждаме важната роля на възобновяемите е, е, източници и енергийната ефективност, така че ще направим своето предложение, основано на този подход – ще бъде дискутирано предложението и в парламента. Господин Пипер задава въпроса как можем да се получим от добрите практики в Европейския съюз. Това е много важен въпрос, защото наистина енергийната ефективност именно поради тази причина не се случва така лесно, защото е необходимо да има много сериозен експертен опит. Ние подкрепяме съответните програми и обединени действия, където експерти от различни държави членки работят по конкретни проблеми и ще продължим да предприемаме подобни действия искаме да ви уверим, че наистина германските експерти играят немалка роля във всички процеси, в които ние в момента разработваме и целта е да се споделят наистина добрите практики. Това е много важен елемент от енергийната политика. Просто в това а, законодателно предложение не е залегнало. По отношение на процента 1,5 не става въпрос за намаление 1,5%. Това е отговор на зададените ми въпроси в тази насока. Не изискваме намаление от 1,5% намаление на потреблението на годишна база. Ние изискваме от доставчиците да посочат, че те са предприели мерки, които водят до спестяване на конкретни енергийни количества, които се равняват на 1,5% от продажбите от предишната година. Да си представим една компания, която продава 100 единици в една година. Във втората година трябва да посочи, че е предприела мерки, нови бойлери, изолация, прозорци, които водят до спестяване на 1,5% от тези 100%. Но ако економиката се развива в тази страна, това означава, че може би потреблението ще спадне и до 0,2, например. Или до 1,2, прощавайте, 1,3 може да, сте, да стигне до 103 единици продажби или 102 единици продажби. Това не е изискване за е, економии на годишна база, подчертавам. Държавите с много възобновяема енергия трябва ли да реализират е, економии? Споменахте скандинавските страни и Австрия биомасата, която се използва, наистина е, е недостатъчна по своите количества. Ще трябва да използваме възобновяеми енергийни източници. Необходимо е да продължава тази тенденция, така както изискваме и ефективни нови бойлери да бъдат разработени. Ефективността има наистина голям дял а, от политиката за използване на възобновяема енергия. По отношение на субсидиарността. Предложението има своята а, правна база, член 194 целта е енергийна. И поред нашата правна оценка, това е една изключително подходяща мярка и целта може да бъде постигната, като се използва, е, ползват различни средства. И едно от тези средства, в никакъв случай не най-важното, е свързан с изисквания, свързани с е, градското планиране. Няма проблем според нас това да бъде част от предложенията, които попадат по смисъла на член 194. Ако обаче това е само едно екологично предложение, което се основава правно на член 194, тогава факта, че той включва пространствени е, елементи за планиране, териториално планиране, това вече не може да бъде е, тълкувано по този начин, защото е, то е екологично. Обаче, ако е енергийно предложението, тогава вече няма да възниква този проблем. Можем да дискутираме и по-подробно този аспект, но със сигурност това е един проблем, уверявам ви, който много добре сме анализирани и анализирали, така че вярваме в нашето становище. Що се отнася до допълнителните разходи за публичния сектор? Мисля, че е важно да подчертаем, че тук говорим за намалени разходи по отношение използването на това ново оборудване. Ако се купи по-добър принтер, например, който струва повече и е по-ефективен. Той ще използва по-малко енергия ежегодно, ежедневно. И това ще доведе до намаляване на разходите за съответната организация. И много често решението, което се взима при покупката, се основава на най-малката цена на устройството, което може да се купи на пазара в момента, без да се отчита целият жизнен цикъл на продукта. Аз призовавам да се е, вземат е, рационални решения, що се отнася до е, полезния живот на е, инструмента или съоръжението. Попитахте ме дали а, разглеждаме альтернатива на това задължение за 1,5%. Альтернативи на схемите, които са задължителни. Уточнение на въпроса. Да. Както вие споменахте и по-рано бе споменато господин Томансън 6.9, наистина е, дискусията която в момента е в ход в съвета, може да доведе до конкретни предложения за добавяне на конкретни детайли, свързани с е, този член. И а също така и е, дискусиите и дебатите в парламента могат да доведат до включването на други детайли, така че в крайна сметка този член 6.9 може да бъде разгърнат, за да се направи една по-пълна оценка. Онова, което казахме в съвета, обръщам се и към вас със същата информация. Ние сме готови да направим техническо тълкование на съответните предложения, които бъдат направени в тази насока. Оценката на въздействието включва ли административните разходи? Казвам да на този е, въпрос. Включени са в общите изчисления. Оценката и финансирането на другите програми. Целта е в крайна сметка да се освободят повече е, средства за програмите, а не да се намалят. Проблемът е в това, че е, има смисъл да се предприемат много неща, които хората като че ли не ги предприемат. Първо, Хората, които живеят в къщи, като че ли не се интересуват от економии, на второ място не разбира този проблем, на трето място, тъй като има голяма първоначална инвестиция, която трябва да се направи, те не проявяват а, е, интерес. И в крайна сметка нашите предложения са насочени към предлагане на такава оценка, която да помогне на хората да видят смисъла в подобни а, е, мерки, независимо дали са физически лица или дружества. По отношение на а, е, свързаност с, с схемата за търговия на емисии, да, за нас това е важен аспект. Те трябва да се развиват паралелно и при оценката се прави именно такъв анализ. Това е нашето намерение. Но не виждаме разминаване. Ние виждаме допълняемост. По отношение иновациите. Само до, в ограничен смисъл се разглежда този аспект в нашите анализи. Когато пазарът расте за конкретен инструмент, машина, тогава вече разходите ще паднат. Мисля, че съществуват ползи, които ние все още не сме и отчели в направената оценка. Госпожа Хол е, ни попита когато имаме а, е, за 2020 година за е, цел 1474 милиона тона, защо това не се преведе просто на език разбираем за държавите членки? Решението, което ние взехме за двуетапното предложение, всъщност не, не се основава на някакъв технически проблем, а това е нашето разбиране по какъв начин можем да разработим политиката си, за да можем да постигнем съответната цел. Както вече казах, има различни правила, които могат да бъдат разработени, за да се постигне тази цел нефтен еквивалент от страна на отделните държави членки. Има различни критики, разбира се, по този въпрос, как се третират потенциалните възможности, силните страни на държавите членки, как точно ще се подходи към отделни компоненти. Със сигурност не може просто да штракнем с пръсти и да решим проблема. Нужен е сериозен анализ. Госпожа Томсън, както вече казах, напълно съм съгласен с вас. Много неща могат да се предприемат. Необходим е експертен опит. Изучаваме пазара на дружествата за енергоспестяване. Много сериозен интерес имаме за прилагане на добрите практики. Има добра практика и в Германия, в Дания, в тази насока. Господин Ванистеройд, обръщам се към вас. Да, споделяме вашата тревога, че съществуват разпоредби в структурните фондове, и те е, до известен смисъл по отношение на енергийния сектор не са отчетени. Защо? Защото просто в хода на работата имаше междинни промени в правилата, но аз не бих бил толкова песимистичен. И не бих казал, че подхода залегнал при структурните фондове е погрешен. Ние бихме искали да разработим един по-всеобхватен е, модел, който да се основава и на традиционните. Вече започваме да работим в тази насока, макар и в малък мащаб в е, Фонда за енергийна ефективност. Работим с банките, за да можем да ги убедим по-добре да разбират този пазар на енергийна ефективност енергии, е, интелигентна енергия за Европа. Това е друг проект, който ни дава възможност пък и енергийния сектор да разбира по-добре банките в съвместната им дейност. Така че всички тези идеи ще бъдат включени към общата посока на действие и прилагане на структурните фондове. По-нататък стана дума за въздействието върху а, жилищата, върху социалните жилища, дали те са включени по смисъла на задължението на член 4 със съответните 4 до 6 процента сградите с съответната площ 250 квадратни метра. И мисля, че господин Пипър се спря на разходите за наемателите, ако не греша. Да, има ясни ползи според нас за хората, които живеят в социални жилище, ако могат да се възползват от предимствата на по-съвременна технология при производството на бойлер, например, или изолация. Във всеки случай, по какъв начин разходите за модернизация на сградите ня, няма да се стоварят единствено и само върху плещите на а, отделните хора, хората, които живеят там. Това е възможно да се случи, ако доставчика предостави субсидия, която да подкрепи подкрепи а, модернизирането, но разбира се, не може да плати цялата сума. Тогава хората, които разполагат с някакви средства, могат да финансират един подобен проект а, и по-нататък да реализират економии. Хора обаче, които нямат готови пари, тогава очевидно ще трябва да се приложи различна мярка, която да им даде възможност да се възползват от схема за кредитиране. Възможно е и необходимо е да се направи необходимото, за да се, за да се възползват всички в дългосрочен план от тези ползи. Господин Ройл, действително, Схемите за търговия с емисии имат сериозни а, ползи, а, но по отношение на изкопаемите, а, изкопаемо генери... генерираната енергия от полезни изкопаеми, там нещата стоят малко по-различни. Например, технологиите за добив на газ, нещата стоят малко по-различни там. Но едно от, нещото, кое... от нещата, които искаме е през третия период на търговията с хеми да стигнем до задължителни мерки. Ако това не се случи, тогава ще имаме конкретни изисквания за ефективност в отделните отрасли. Възможно е с схемите да се прехване по-голяма част от нашия потенциал от сегашните ни разчети, но да видим как ще се развият нещата. Схемата е Германия, Франция, Обединено кралство, извинете, поправя се оратора, датско-германско-британската схема. Има доста разлики между подходите тук. Всички тези схеми работят и водят до економии. Има интересни сходни черти. Някои дружества могат да реализират економии не само от своите потребители, но и от други потребители, например. Но в крайна сметка всичко това подчертава, че има потенциал по отношение веригата доставки и потребление. Има, разбира се, и конкретни специфични разлики. Можем да ви предоставим информация чрез вашите сътрудници по този въпрос социалните последствия от задълженията. Вече се спрях на този въпрос. Необходимо е да се избегнат отрицателните последствия. Например, в Обединеното кралство има много добри практики – които следва да се имат предвид. По отношение социалните жилища, какво ще се случи с разходите по отношение на тези 3%? Тук стигаме до въпроса как се споделят разходите и ползите между собствениците и наемателите. Това е един важен въпрос, който анализираме. Интелигентните измервателни уреди наистина водят до малки ползи в енергийната ефективност, ако обаче се прилагат на по-широк мащаб, тогава ползите от тях стават по-големи. Нужни са а, тези уреди, когато се правят по-чести измервания на потреблението. Господин Пипър, със сигурност сме съгласни, че трябва да има технологичен и технически прогрес. Енергийната ефективност би била полезна. Не може да говорим 100% енергийна ефективност. Ще има, разбира се, дебат по отношение баланса с много по-конкретни технически измерения. Ще се води този дебат. Мисля, че на този етап отговорих на всички зададени ми въпроси. Колегин Томсън. Колегата Тамсън, желая да вземе думата отново. Става дума за въпроса за това дали държави, които вече са постигнали понижаване, трябва да продължат с такива мерки. Какъв е потенциалът в областта на енергийната ефективност? Това е въпросът. Наскоро Германската асоциация на инженерите публикува доклад в който се описват възможностите за понижаване дори отвъд целта 30%. Бихме могли да поканим представителите на тази асоциация тук, за да ни изложат те предложените от тях мерки. Колегата Гланте. Благодаря, господин председател. Много внимателно слушах изложенията. Бяха поставени много интересни въпроси. Много държа да поставя още два въпроса. Проведох кратък разговор с доставчик на енергия, предприятие, което само доставя енергия на домакинствата, не произвежда. Говорихме за бизнес моделите на това дружество за повишаване на енергийната ефективност. Представителите на дружеството ми описаха проблема последния начин. Ако Едно домакинство не може да повиши енергийната си ефективност, въпреки субсидирането. То може изцяло да подмени котлите си за отопление. И се задължава, като се задължава на определени периоди отново да ги възобновява. Дружеството финансира това, като клиентът от своя страна се задължава да сключи с него 10 годишен договор. Но доколкото разбирам, това не е възможно според действащото европейско законодателство. Има и още един аспект. Извършва се научно-изследователска дейност в областта на интелигентните мрежи, която никак не е ефтина, най-вече за малките и средни предприятия те не могат да получат финансиране за тези разходи, тъй като регулаторните органи не ги признава, не признават връзката между тях и таксите за пренос. Клод Турмес. Мисля, че разискването беше много интересно. Нека в края на обсъжданията кажа следното. Не трябва да изпускаме от очи по-широкия контекст. А по-широкият контекст включва законодателство, стремящо се към повече енергийна независимост, към повече приходи за европейските економики. Разбира се, директивата трябва също да визира и повече новаторски инструменти. Задължението за енергоспестяване, въведено във Франция, Обединеното кралство, Италия, е един такъв новаторски инструмент. Разговорите с експерти показват, че това задължение води до по-големи размери на енергоспестяването с по-малко разходи в сравнение с предприетото от правителствата до този момент. Е, ще трябва този въпрос да се обсъди по-подробно. Мисля, че а, дори в Германия правителството взе решение да намали данъците с 1,5 милиарда евро. Ще видим дали в Германия също не би било интересно да се въведе подобно задължение за енергоспестяване. Още един последен проблем. Разбира се, има разлика между старите и новите бизнес модели. Има известно напрежение в това отношение, но европейските законодатели в подобна ситуация на тежка криза трябва да дадем шанс на новите бизнес модели – ще направя съответното предложение за мерки относно потреблението. Те могат наистина да насърчат промишления отрасъл в Европа най-вече малките и средни предприятия. Не бива обаче при всички тези мерки да забравяме по-широкия контекст, а именно реализиране на економии в размер от 20 милиона тона нефтен еквивалент. Трябва да отчетем също, че ако си залагаме по-малко амбициозни цели в една област, трябва да сме по-амбициозни в друга. Председателят, благодаря. Ако желаете да отговорите на тези последни два коментара, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще отговоря съвсем кратко на въпроса на господин Гланте. 10 годишните договори за интелигентните мрежи, това е интересно предложение, но не е предмет на нашия текст. По разходите и цените за котлите, Нормативната уредба в тази област е много устаряла. Искаме да направим нововъведения в областта на екологичното проектиране, тъй като има голям потенциал в областта на котлите. Има възможност да се понижат цените им, особено на онези, които са най-ефективни. Председателят, много ви благодаря. Наистина имахме късмет. Днес, че разполагахме с толкова много време, обикновено дневният ни ред има много повече точки, но днес имахме време, имахме възможност да ви поставим и повече въпроси. Ако някои колеги имат по-подробни въпроси по отделни точки, можете да ги изпратите на секретарията ще получите писмен отговор, който ще предоставим на всички колеги. Най-вече по отношение на оценката на въздействието трябва изцяло да изясним всички все още отворени въпроси. Благодаря ви, благодаря и на нашия гост. Преминаваме към следващата точка. И така, госпожи и господа, продължаваме с нови сили, бодро, но да видим дали наистина ще бъде така. Thank you. Продължаваме, госпожи и господа. Точка четвърта. Става дума за съобщение на комисията е, до Европейския парламент, съвета, економически и социалния комитет и комитета на регионите. Темата е отворено и неутрално интернет пространство в Европа. Виждам, че залата се поизпразни и ще изчакам е, да се успокоят нещата. Е, в документите за това заседание сте получили както е, устния въпрос е, по темата, така и е, краткия проект е, за е, резолюция. По ускорената процедура ще действаме е, по тази тема. По тази причина трябваше да включим е, точката в дневния ред. Е, мисля, че няма какво толкова да говорим по темата, но ако никой от вас не желае да задава въпрос или да вземе отношение по темата, ще дам думата направо на комисията. Но Сем, имате думата, щом желаете. Да, разбира се. Добро утро. Благодаря на господин Ройл. След приемането на съобщението миналата пролет, започна разискване с органа на европейските регулатори за електронните съобщения – Очакваме и изпълнението от страна на държавите членки на пакета от законодателни мерки за телекомуникационните компании от 2009 година. Той все още не е изцяло въведен в националните законодателства. Работим и по оценката на въздействието във връзка с разходите. Благодаря. Dann darf ich äh, Frau Madurell als Ersten das Wort geben. Добре, давам думата на госпожа Мануела. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Съгласни сме с предложения текст и основанията, които са изложени във връзка с темата. Но по отношение на тази проекто резолюция трябва да кажа следното. Ние имаме друг докладчик в Сенка, той обаче днес е възпрепятстван да присъства, затова аз ще обобщя неговите виждания. Има две точки в преамбюла, по които трябва да кажа, че ние смятаме, че те трябва да бъдат по-ясно формулирани, да очертат по-ясно компетенциите. Така че тук ще предложим някои корекции, да кажем, там където става дума за международната система или схема, ние бихме казали трансгранична, не само международна, но трансгранична. След това става дума за един анализ в е, втора, втория параграф, е, който е обект на критика и от неправителствени организации, и от е, промишлеността. Също времено се говори за управлението, за менеджмента бихме могли именно на това място да включим някои е, допълнителни подточки, така че да конкретизираме нещата. Е, да се е, опираме на най-добрата практика, е, да се опираме на е, новите технологии и така нататък. Е, всичко това ще бъде представено и в писмен вид. Освен това трябва да добавим, че е, интернет пазара е, естествено включва две страни. От една страна операторите, от друга страна телекомуникационните компании и освен това, когато говорим за неутралност на мрежата, трябва да имаме е, предвид и многообразието в рамките на тази мрежа, да кажем е, интелигентните GSM-и, е, интелигентните телефони и така нататък, е, така наречените смартфонс, също трябва да се включат. И така, господин председател, смятам, че по пътя на консултациите и преговорите между политическите групи ще се споразумеем. Господин Нестер Рой, Да, в момента работим по тази тема и по представения проект. Трябва да се предоставя добра информация, трябва да се спазват естествено всички е, принципи и правила, е, свързани с е, темата би било интересно да обменим мнения и опит по време на консултациите, да видим какво е законодателството в някои от държавите членки, където са постигнати по-добри резултати. Е, на какво се дължи това? Дали на е, различната уредба за е, дейността на операторите, за потребителите и така нататък. Всичко това естествено ще бъде направено по време на консултациите между политическите групи. Но ако Е, изключим е, варианта е, различни как, раз, плащания, различни такси за използване на интернет в държавите членки, тогава трябва да видим на базата на съвсем точни изчисления и сравнения какво ще се получи. Съществуват различни модели за финансиране – ако компаниите инвестират в е, мрежи, е, тогава е, естествено те очакват в резултат на иновациите, в резултат на тези допълнителни инвестиции и допълнителни приходи, за да могат да се оправдаят извършените разходи. Така че в това отношение наистина виждам широко пространство за обмен на опит. Инак по отношение на регулирането, смятам, че трябва да видим просто какъв е, е ефекта от досегашното законодателство. Е, добре, благодаря. Това бяха заявките за изказвания. Много ви моля, колкото е възможно по-бързо да представите в писмена форма вашите предложения за изменения, така че аз естествено ще се свържа междувременно и с комисията ИМКО и други интересуващи се. 20 септември 12 часа е, ще е, бъде срещата, по която е, за която можем да се споразумеем, че ще се говори на английски. Ще има възможност да обсъдим всички виждания и така решаваме въпроса 20 септември, 12 часа, а след това през октомври вече а, да се надяваме, че ще можем да вземем и решението по документа. Е, чудесно, след като всички са съгласни, благодаря много на всички за участието в днешното заседание и закривам заседанието. Благодаря ви. Така ли? Извинете. Остава още една точка, пета точка. Това е рамката за държавните помощи е, в областта на изследванията, развитието и иновациите. Äh, Ако не възразявате, първо ще дам думата на комисията. За да ни информират е, е, за резултатите. Да, е, комисията има думата. Заповядайте. Добър ден. Ще ви запозная с документа на комисията излязъл на 10 август тази година. Междинен доклад по отношение държавните помощи за научно-изследователска развойна дейност и иновации. Съвсем накратко искам да ви припомня значимостта на политиката в тази област. Тя е в сърчевината на стратегията Европа 2020 с заложената цел – постигане на 3% БВП за разходи в този област. Иновацията, разбира се, също така е част от е, водещите проекти. В рамките на тази тема се залагат условията, които държавите членки трябва да спазват, когато предоставят държавна помощ за научно-изследователска развойна дейност и иновации. Тоест, рамковите изисквания се предоставят, така че държавите членки да знаят как могат да е, харчат пари за научно-изследователска е, и развойна дейност на вътрешния пазар. В контекста на по-голямата реформа на държавни помощи е прието това предложение 2005 година с цел насочване към специфични хоризонтални цели, а именно научно-изследователска развойна дейност, иновации, регионално развитие. И една от целите на реформата е да се направи по-цялостно економическа оценка. 2007 година е началото на анализа, публикуван тази година и за това сега ви запознавам с това. Това е документ, който отчита приложението на съществуващата рамка в своето развитие. Това не е а, е, разглеждане, просто анализ на моментното състояние. Има две години до края на рамковата програма, която приключва 2013 година. Затова комисията иска да стартира широка обществена консултация през тази есен, възосновата на един голям въпросник. Какво е важно да се знае за средносрочния преглед? Това всъщност разглежда един елемент от научно-изследователската политика, може да се разработят и други мерки, които не засягат държавните помощи, а мерките приложими към всички дружества, например, или да се приложат инициативи като насърчаване на економическото а, партньорство. The principle is that uh, the state aid uh, can be found Държавните помощи могат да бъдат съвместими на вътрешния пазар, ако водят до увеличаване нивото на научно-изследователската дейност без изкривяване на конкурентност или нарушаване на общите интереси, т.е. да има баланс между положителните и отрицателните последствия. 2006 година бе прията сегашната рамка, която увеличава възможността държавите членки да предоставят държавни помощи за научно-изследователска развойна дейност и иновации. Освен това се подобрява оценката на държавната помощ от страна на комисията, като тя е по-съизмерима с цел избягване и изкривяване в приложението. Правят се два типа оценки. Едното е стандартната оценка, а другата е по-детайлна, която дава възможност да се анализират случаи с по-голям риск по отношение на социалната конкуренция. Данните, които събрахме, дава възможност да се направи оценка на приложението на рамката възоснова на увеличените разходи от страна на държавите членки след въвеждане на а, програмата 2007 година. Освен това, има и упростяване на системата за предоставяне на държавни помощи, различни регламенти, прияти 2008 година – защото голяма част от мерките, които попадат в рамковата програма, са включени в новия регламент и тези мерки позволяват на държавите членки да покрепят подкрепят по-голямата част от инвестициите в научно-изследователската развойна дейност и иновации. Те това всъщност предоставя и възможност за опростяване на процедурата за предоставяне на държавните помощи. Сега искам да се спра на опита, който излякохме от отделните практики. Сегашната рамка представлява по-добър инструмент за насочване на подкрепа и финансиране, така че да се избегнат известни проблеми на пазара. Това се подкрепя и от анализа, който направихме за, за прилагането на регламентите и правилата. новият нововъведената оценка, която е много по-детайлна, дава възможност да се анализира по-доброто целеполагане, насочване на държавните помощи и да се а, гарантира по-големия положителен ефект от тяхното прилагане. За момента с Сумата държавни помощи, за съжаление, относително малка в сравнение с другите мерки и това е едно отрицателно заключение, което може да се направи. По отношение на проблемите, свързани с бъдещите прегледи, които, както вече казах, ще се стартира този анализ тази есен до приключването на програмата. Нужно е да се уточни интерпретирането на сегашните разпоредби, защото получаваме подобни въпроси и вече е, осъзнаваме, че е необходимо някои от тях да бъдат кодифицирани, други упростени. Нови проблеми и нови области трябва да бъдат включени в един подобен преглед – а именно технологиите, е, ключовите технологии. Вече е, споменах пред колегите по какъв начин е, следва да се направи този анализ и той ще попадне в следващия ни преглед. Освен това, Възможностите, които самата рамка и регламентите предоставят, не са напълно използвани от държавите членки. Какво означава това? Това означава, че се е, изпълняват показатели под прага. Това също трябва да бъде е, разгледано с цел откриване на причините за това положение. по отношение, например, на корабостроенето има какво да се направи. И едно от продълженията на комисията е, че именно иновационната част може също да бъде включена в научно-развойната иновационна дейност. Комисията с радо ще ви предоставя бъдеща информация по отношение а, е, предстоящите прегледи по това досие. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Мадорел. Благодаря на комисията за представянето. Искам да се възползвам от присъствието на нейн представител, за да поставя няколко въпроса във връзка с оценката, която ни бе предоставена. Първо, в документа на комисията се посочва, че са установени проблеми във връзка с рамката проблеми в отрасли, където се изисква бързото вземане на решения по отношение на новаторството, решения свързани с високи размери на финансирането. Сигурна съм, че комисията осъзнава този проблем. Ще го вземем предвид и при преразглеждането на рамката през 2013 година. Комисията набелязала ли е вече промени които ще са необходими в рамката, за да се разреши този проблем. Вторият ми въпрос е свързан също с работния документ на комисията. Между 2010 и 2011 година 90% от държавните помощи са били предоставени на големи дружества. Малките и средни предприятия са могли да се възползват едва от останалите 10% като имаме предвид, че малките и средни предприятия са важни за Европа и са огромен източник на заетост, не смятате ли, че настоящите мерки, в това число и мерките за опростяване на процедурите за предоставяне на държавна помощ, не са достатъчни. Не смятате ли, че е прекалено голяма административната тежест за малките и средни предприятия? Не трябва ли да обърнем по-голямо внимание на проблема, за да ги подкрепим? Председателя, давам още веднъж думата на комисията за отговор. Онова, което казах всъщност е, че по отношение на въпроса ви по, за различните промени, които трябва да бъдат внесени за иновациите. Както казах, през сесента ще стартираме една обществена консултация по този въпрос – и ще бъде много полезно да разгледаме всички идеи, които ни бъдат предоставени. Много е важно, когато получим предложение за интерпретиране на отделни членове, но според нас публичната консултация ще внесе много а, яснота Важно е да чуем мнението на държавите членки и на всички участници в процеса. За момента мисля, че не можем да разработим конкретни идеи преди този етап да е преминал. Що се отнася до малките и средни, пред... малките и средни предприятия? Да, е, естествено можем да задълбочим анализа тук yeah. И освен това, Както вече казах, нашата рамка залага условията, които държавите членки могат да използват, но начинът по който те ги прилагат вече е тяхно правомощие да решат какво всъщност ще бъде най-полезното, какъв да бъде техния приоритет. Други е, мерки също могат да бъдат разгледани в областта на научно-изследователската развойна дейност, за да можем в крайна сметка, въз основа на целия този анализ, да разгледаме възможността за разработване на едни по-обхватни мерки. Държавите членки ще имат правомощите по тяхно осмотрение да вземат решение за начина на прилагането. Е, Добре, благодаря ви за тези отговори. Няма други заявки за изказване. Трябва да приключим с тази точка в такъв случай. По точка разни няма. Какво да ви съобщавам? И така на 19 септември е следващото заседание. От сега се радвам, че ще се видим тук отново. Благодаря ви.